И също така и така има проблем с английската и френската кабина. Има проблем с микрофоните, които се изключват и се включват. Моля техниците да дойдат и да оправят. Първа точка приемане на дневния ред. Това е една актуализирана версия, която беше пратена. Продължава да има проблем. Ние в английската кабина чуваме и английския, и френски превод на пресекулки. Ще започнем с приемане на дневния ред. Мог да си изфукам и да говори английски. Може и френски е, се казва от залата. Chiedo е, alla дали сега в момента се чува английската кабина, сега явно е оправен проблема. И така, нека да завъртим лентата обратно. Първата точка приемане на дневния ред. Актуализираната версия, която ви изпратих вчера, тук има една нова точка. А, ще има презентация на комисаря Фюле за а, от името на Върховния представител за заключенията на Свет по външни работи във връзка с проблемите с вулканичните изригвания. Ако нямате нищо против, дневният ред е прият. Втората точка – одобрение на протокол от заседанията от 12-13 април и 19 20 април. Ако нямате възражения, Предлагам те да бъдат прияти. Трета точка. Както казах, в момента замествам господин Албертини, който има важен политически ангажимент в Италия и не може да бъде тук. Днес ще председателствам заседанието и ще опитам да достигна неговия висок стандарт. Заседанието на 1 септември беше беше, прекъс... беше отменено, ще се проведе на 12 септември в Страсбург. Сега четвъртата точка делегация а, на нашата комисия посети Узбекистан. А, делегацията се присъедини към група от 8 членна делегация на 29 и 28-29 април беше посетен Туркменистан. Ана Гомеш беше в Узбекистан, а в Туркменистан двете групи бяха под ръководството на господин Свобода който замести господин Барталоци, председателя на делегацията за Централна Азия. Сега ще дам думата на госпожа Гомеш и на господин Свобода да споделят с нас най-важните неща, свързани с тези посещения. Госпожо Гомеш, искате ли да започнете? Благодаря, господин председател. Бих желала да ви докладвам за посещението на Европейския парламент в Узбекистан. Мисля, че едно от основните заключения на нашите депутати, които бяха в Узбекистан, е, че ние сме в, бяхме в една държава, коя, в която трябва да се инвестира с ангажимент, не, а, независимо от големите проблеми, които пред които са изправени е, там, особено във връзка с правата на човек. Е, там положението е ужасно. Детски труд е много широко разпространен. Това е почти държавна политика. И ние бихме желали да повдигнем тези въпроси е, повдигнахме ги пред е, узбекските ни домакини. Те не се измъкнаха от дискусията, опитаха се да е, кажа, че вече няма проблем с, с детския труд. Това го направи един депутат, но те се ангажираха в дискусията, естествено, се опитаха също така да посочат недостатъците на Европейския съюз, но това не ни свари неподготвени, защото всъщност ние казахме, че Европейския съюз е пръв, който установява недостатъците във връзка с правозащитните ситуации. Ние повдигнахме конкретни случаи след посещението. Заедно с Хайди Алптала аз помолих узбекския посланник да получи един списък от конкретни случаи, за които ние знаехме. Посланника много бързо се отзова и много бързо ни даде е, отговори в писмена форма. Аз анализирам отговорите, вие ще получите информацията, с която разполагаме, но искам да кажа, че това действие от страна на посланника показва готовност, която установихме в е, в, в Узбекистан да се ангажира с Европейския съюз и това е разлика в сравнение с миналото, включително и по правозащитни въпроси. А по правата на човека искам да кажа, че естествено ние споменахме за а, клането, официалната позиция, е, че случай е приключен. С, Срещата, която имахме с правозащитни организации, доведе до заключението, че няма да се постигне истински напредък, ако повдигаме въпроса за Абиджан и че е по-добре да се съсредоточим върху други важни правозащитни казуси. Установихме също така, че Узбекистан, който много добре разбира централното си положение в Централна Азия, а, с една, като една държава с, с голямо културно наследство, наследство те искат в отношенията си с Европейския съюз да се решат проблеми, на регионално равнище, например водния проблем, което е с огромни екологически последствия и за Узбекистан и за целия регион. И в този смисъл ние смятаме, че узбеките се интересуват от това Европейския съюз да им помогне да преодолеят трудните условия, които имат с своите съседи е, във връзка с водата, но и не само с водата. И е, в това отношение и във връзка с отношенията с съседите, в известен смисъл те критикуваха е, че ние обикновено разглеждаме региона в неговата цялост в нашите отношения. Те биха искали дори от гледна точка на средствата, предвидени за сътрудничество. Те биха предпочели да има различни подходи и предлагах Европейския съюз да и казват, че в Казахстан се създават едни изкуствени лидери. Въпроса за детския труд повдига въпроса дали намесата на Европейския съюз може наистина да доведе до разлика. Едно място, е, една сфера е, например, селско-стопанската политика, защото детският труд там е много застъпен предвид архаичната система в селското стопанство и особено в отглеждането на памук. Ние повдигнахме редица други въпроси. Въпроса за свободата на информация, за да може нашия обмен да бъде смислен и полезен, включително в е, техническата сфера. Е, там има голям интерес. Един проект на темпо се цени високо но представителите на гражданското общество се оплакаха, че има много малко информация за него, много малки възможности узбекски граждани да се включат в тези програми. Узбекското правителство също така следи студентите, които следват в чужбина. Имаше едно интересно предложение от правозащитни а, организации, организации на гражданското общество. Трябва да кажа, че не се срещнахме с всички, които искахме да се срещнем. Имаше някакъв проблем с комуникациите, който не можем да установим какъв беше. Някои хора, които искахме да видим, не дойдоха тъй като може би, ако бяха дошли при нас, може би биха били изложени на опасност. Но въпрос за ратифицирането на конвенцията от Харкус, която, е- Архус, която е много важна но и също така от гледна точка на демократичните процедури беше предложено от гражданското общество и организациите, които, а, с които се срещнахме. Някои от а, организациите от гражданското общество смятат, че е важна ролята на економическите иммигранти от Узбекистан в Русия, които е, са носителите на желанието за промяна. Ще заключа с, като кажа, че Европейския съюз трябва да се ангажира много по-съществено с е, правозащитни въпроси. Не става въпрос за един празен диалог, за диалог на базата на конкретни, а, конкретни казуси. Ние би трябвало да имаме там организации, които да са подчинени на парламента, които да работят в сферата на правата на човека и също така да се отговори на искането на молбата Европейския съюз да се ангажира много по-активно с решаването на проблемите, които не могат да бъдат решени по пътя на регионалното сътрудничество. Благодаря. Благодаря, госпожо Гомеш. Господин Свобода има думата. Най-напред искам да благодаря на за работата на колегите, които участваха в делегацията с а, Ана а, Гомес. А, работихме заедно, както в рамките на СЕДЕ, така и на АФЕТ. А, мисля, че имахме много плодотворно посещение. Искам да продължа казаното от Ана за ангажирането. Ние искаме от а, тези страни нефта, газ, а, напредък с правата на човека и демокрацията, но всъщност ние не присъстваме на място. Може и да работим добре, но не се приема лесно това, което правим. Комисара Фюле тук ще представи прегледа на политиката на съседство. Все още обаче нямаме делегации в а, тези страни. И в двете страни, и Узбекистан, и а, Туркменистан, Имаме нужда от силно европейско присъствие. В отличие от Узбекистан, процеса на отваряне в Туркменистан е по-нов и по-плах. Те знаят самите, че не всичко е наред, но ние се нуждаем от партньори, за да имаме диалог. Такъв започва, но се надяваме той да се засили в бъдеще. Обсъжданията в парламента не бяха истински дискусии. Имаше презентация от тяхна страна и дискусия от наша страна. Но с външния министр ние проведохме много продължителна дискусия. Понякога бяхме доста строги от двете страни, въпреки че запазихме добрия тон, защото знаехме, че има и а, чужди уши в а, залата и външния министр говореше и за тях ние започнахме да разглеждаме отделни случаи, свързани с правата на човека. Получихме конкретни отговори. В един от случаите реакцията беше удовлетворителна. удовлетворителна. Във втория случай имаше хоспитализиране. Човешките права са не само економически и социален въпрос, те са и политически въпрос, така че ние трябва ясно да подчертаем, че не става дума за отделни лица, когато говорим за правата на човека, а за спазването на правата на човека в цялото общество. Ние не искаме едното вместо другото, искаме социално-економическо развитие от една страна, както и спазване на индивидуалните права в Туркменистан, както преди в Узбекистан, те смятат да създадат опозиционна партия. Външният министр каза, възможно е вече това да стане, но никой не създава такива партии. Ако съм в Узбекистан, ще ми е трудно да създам партия, поради условията там, в сравнение с други страни, но въпреки това ние трябва да настояваме за развитие в тази посока. Ана Гомеш каза нещо за Узбекистан, свързано с откриването на делегация на Европейския съюз. Също се отнася и за Туркменистан. Тук гласувахме доклад с мнозинство. Аз съм съгласен с залегналото в доклада. Въпросът е Разбира се, аз не съм имал възможност още да говоря с докладчика, но мисля, че има два въпроса, които трябва да съчетаем, за да дадем своето одобрение, но това зависи, разбира се, от пленарния състав и дали ще бъде включен този въпрос в дневния ред. Ние трябва да имаме диалог, дори ако нямаме споразумение за сътрудничество. В Ашкабад имаше среща, но никой не се интересуваше от нашето присъствие преди. Сега те се интересуват. Имахме добри срещи, но ние казахме ясно на външния министр, че искаме сега техни парламентаристи да дойдат тук в Брюксел, както и в Страсбург. Да е ясно че междупарламентарният диалог е част от споразумението за партньорство и сътрудничество. Има известна готовност, тя ни е достатъчна обаче да поканят специални докладчици от ООН по въпросите на изтезанията и други аспекти на правата на човека, така че такова международно сътрудничество в областта на правата на човека би било важно. относно консенсуса за споразумение за партньорство и сътрудничество. Ние трябва при преговарянето ясно да заявим, че искаме силно ангажиране в рамките на ООН по правата на човека и на второ място за силен диалог с Европейския парламент, с участието на парламентаристи от тези страни, като разбира се знаем, че тези парламентаристи не се избират по същия начин, както се избираме ние. Но все пак би трябвало да засилим този диалог – и в Узбекистан, както и в Туркменистан. Това беше накратко от моя страна. Мисля, че е необходимо да сме ангажирани. Необходимо е да настояваме за развитие на демокрацията, както и за социално-економическо развитие, което е в обществен интерес. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Нилсън от името на групата на Зелените. Благодаря, господин председател. Искам да внеса някои допълнителни елементи, както току-що беше казано от председателката на делегация. Ангажимента с тези режими, както ние знаем добре, не може да стане в ущърп на основните права на населението. И искам да настоя на тази идея, да не се дава непопълнен чек на тези режими. Вие си спомните, че в 2009 година Европейския съюз спря а, санкциите а, и това доведе до стотици жертви а, и от май 2005 година в Узбекистан. А, това се отрича, разбира се. Аз искам, че трябва да се говори по този въпрос, не трябва да се обръща страницата на едно такова събитие. И Европейския съюз реши в 2009 година да въведе тези санкции. Някои от държавите членки имаха повече а, причини от другите да направят това не само да се изследва а, това масово убийство, не само да се посещават а, затворите, да се изследва също така а, насилието срещу срещу медиите, също така, например, закриването на бюрото на Human Rights Watch в Ташкент. Също така отношенията с тези, този вид режими, вие си спомняте, че Казахстан получи председателството на ОССЕ в 10-та година, обещавайки да провежда реформи. Резултата обаче е, че всъщност има регрес в тази държава по гражданските свободи, свободата на изразяване и медиите. И а, искам да подчертая а, риска от това да се дава а, карта бланши, непопълнени чекове без покритие на тези държави. Искам да привлека вниманието ви на това. Останах с впечатлението, и то е повече от впечатление, че узбеките разбраха интереса ни към екологията и закрилата на околната среда. И трябва да се работи в тази сфера. Не отдавна имаше 15 места, които са запазени за еколог... еколози в Узбекския парламент. Няма екопартия, но всеки регион е а, избрал своя един вид служебен еколог. И, а, както казват колегите, това е изключително важно и парадоксално Узбекистан, който е напълно против нашия регионален подход към Централна Европа, апелира към Европа по един акутен въпрос за водата. Също така те искат да се намесим по въпроса за водата. Тук става въпрос за язовирните стени, по изграждането на големи подобни проекти, които влияят отрицателно на екологията. Също така отглеждането на памук е свързано с проблема с водата, е, също така пълното пренебрегване на системата на изкуствено напояване в е, Узбекистан. И накрая искам да поставя акцента върху още един аспект, който не беше споменат, въпросът с Афгани... за Афганистан. Не бива да се забравя, че ако Европейски съюз и някои държави членки смятат, че е важно да имаме добри отношения с Узбекистан и Туркменистан, това е защото има възможност да се получи достъп до Афганистан тъй като Пакистан става все по-опасен. И трябва да се каже, че Европейски съюз и държавите членки, ангажирани в борбата в Афганистан, искат, и това беше ни казано от посланника, да се репатрират ранени войници от Афганистан Организ... а, има въздушна база с 10 на 12 немски самолета. И също така трябва да се отчитат и тези аспекти, тъй като много бързо се разбира, се забравят истинските причини, поради които ние много лесно решаваме да гледаме положително на тези страни и съществува тази воля, която ще доведе до вредни последици за правата на човека. Това а, а, госпожа Елен Кларк също така посети Туркменистан и в момента тя казва, че Туркменистан смесва външната и вътрешната конструктивна политика. А и аз се питам, в момента има а, комитет на ООН против мъченията и аз мисля, че докладите им трябва да се оповестят и констатирането на практиката на използване на мъчение в тези държави е изключително ужасно. Има противоречиви послания, например в Туркменистан се е, отрича е, използването на тези ужасни методи. Нещата са много сложни. Искам на този етап да хвърля светлина върху тези различни аспекти на дебата. Благодаря ви. Мерси, шеф колег. А suivre, Madame Thank you very much, Chair. Благодаря, господин председател. Няма какво да добавя към казаното на госпожа, от госпожа Гомес за Узбекистан. Беше удоволствие да работя с нея, както и с а, господин Свобода при посещението ни в а, Узбекистан и Тюркменистан. Искам да се концентрирам върху Тюркменистан. Първо няколко наблюдения за ситуацията с правата на човека. Ние проявяваме силен интерес в тази област. Господин Провера, сигурно си спомнете, че когато председателствахте председателство, председателствахте заседанието през зимата. Ние обсъдихме въпроса предвид на бъдещото споразумение за партньорство и сътрудничество. Може би има известно отваряне, но поне моето наблюдение е, че нямаше положителни сигнали. Почти, може би с изключение на това, че правителството, режимът осъзнава, че да разчита на това, което беше идеологията на бившия президент, не е много добра идея и че използването на неговата книга в училищата не е най-добрият начин да се обучават децата. Имаше също и специален клас на стая, където се преподаваше свещената книга. Относно подобряването на положението с правата на човека, и тук не виждам съществени промени. Между народният. Червен кръст все още няма достъп до страната, има ограничения за пътуванията, няма достъп до независими НПО. Органите на ООН не могат свободно да работят в тази страна. Въпросът е дали при тази ситуация не би трябвало да поискаме от нашите представители в Туркменистан и тук в Брюксел да бъдат пределно ясни, че трябва да получим някои положителни сигнали преди да преминем към ратифицирането на споразумението. Едно от основните искания, което трябва да бъде поставено, специалните докладчици на ООН е да бъдат допуснати до страната, особено по въпросите за изтезанията, които изглежда се използват регулярно в затворите. Посланието, което отправихме към посланиците на държавите членки, с които се срещнахме в Ашкабад, е, че те трябва да посветят едните месеци поставяйки а, е, строго въпросите за правата на човека в контактите си с правителството и с режима, за да може да бъде постигнат известен напредък. На второ място искам да се спра на институционалния въпрос. Сигурно се спомняте, че Европейският парламент в резолюцията си в края на януари, началото на февруари поиска специален механизъм за мониторинг. Защо? Защото това е една от най-репресивните държави в света въпреки това, ние работим с нея на много различни нива. Европейската служба за външна дейност приема на нашия призив за такъв механизъм за мониторинг. Той се обсъжда в разширеното бюро на АФЕД преди Зелената седмица. И аз вярвам, че след решението на разширеното бюро становището на правната служба на парламента ще бъде дадено. Това е необходимо според външната служба, защото според тяхната правна служба всеки механизъм за мониторинг по правата на човека би довел до нарушаване на баланса Колеги, колко пъти през годините сме чували, че всеки път, когато парламента иска нещо, се твърди, че това ще наруши институциалния баланс. Ние имаме своите правомощия, мисля, че те са ни дадени чрез е, Евро... Лисабонския договор и парламентът има да играе силна роля в преговорите. Има нещо съвършено ясно за споразуменията, такива каквито са подписани и ратифицирани, но считам, че междуинституционалното споразумение, което има парламента с комисията, трябва да включва повече изисквания. Службата за външна дейност трябва да си върши и работата за подобряване на положението с правата на човека. За мен е любопитно да разбера дали правната служба вече е разгледала въпроса и какви са изводите им. Това е прецедент, това е първото споразумение за партньорство и сътрудничество, което ще бъде ратифицирано на базата на прерогативите, които имаме по Лисабонския договор и не трябва да създаваме впечатлението, че парламентът има ограничени възможности за наблюдение върху работата на службата за външна дейност. Европейският парламент в редица резолюции за Тюркменистан подчертава, че има неща, които не са изпълнени. Въпреки това, службата за външна дейност чита, че трябва да ратифицираме това споразумение за партньорство и сътрудничество. Това е ситуация, при която ние трябва да се грижим и за нашите институ... институционални интереси, за да можем да подобрим и състоянието с правата на човека в една от най-репресивните държави в света. Благодаря. Колегата Ягъл е последният оратор по тази тема. Благодаря, господин председателю. Аз също благодаря на колегите, които се изказаха преди мен. Благодаря специално госпожа Гомеш и господин Свобода за уводните думи. По време на посещението в Узбекистан и Туркменистан, какво се случи там? От 1999 година съм член на Централната делегация и е, през това време е, станах свидетел на това, че се правят стъпки напред, назад, но нещата не се е, раздвижват достатъчно. В Узбекистан отново се откриха нови възможности за страната и се обсъждат възможности за, за това представите на Червения кръст да бъдат допуснати до затворите. Узбекистан премахна смъртното наказание. Узбекистан включи в законодателството си неща, които ние настоявахме обаче ще отнеме време самото изпълнение на това законодателство в отделните структури и винаги се говори за следващото поколение, което ще поеме нещата. Важно е за нас като Европейски съюз да поощряваме всички централноазиатски държави е, да разрешават е, съвместно проблемите, свързани с е, водоснабдяването и енергетиката. При Узбекистан трябва да се внимава страната да реши проблема, свързан с водоснабдяването. В много от тези страни все още инфраструктурата се състои от старите руски водопроводи. Казахстан, например, отговаря, отговаряше за суровините, Узбекистан а, за отглеждането на памука и за снабдяването с хранителни продукти. Тогава, още по време а, е, на е, Съветския съюз са били организирани така нещата, обаче сега нещата трябва да се разграничат. А, всяка всяка държава да поеме своята отговорност и се справи с своите проблеми. От Световната банка се извършва проучване и а, след земетресението в Япония трябва да се постави въпроса дали е разумно а, да се изгради такъв язовир на такава височина. Разбира се, когато им е налична информацията, тя ще ни бъде предоставена трябва е, насериозно да приемем една стратегия за Централна Азия и да ги поощряваме да създават общи общи подходи за решаването на техните проблеми. Господин Свобода правилно каза, че трябва да се поощрява зачитането на човешките права, спазването на върховенството на закона. А, също да се поощрява и демократ приватизацията. Не трябва да се прави изключение с Туркменистан, както казаха някои колеги. Да, това е първото партньорско споразумение след Лисабонския договор. Преди това нямаше такава възможност. Обаче аз съм а, убедена и по отношение на Узбекистан с партньорско споразумение се откриват нови възможности а, да се а, поощряват определени действия, също да се налагат повече изисквания. Изискването, което беше поставено и е свързано с това парламент, парламентите а, да обменят а, постоянно информация, да се сътрудничат. А, например, за това представители на, на, на нашия парламент да ам, посещават Туркменистан и представители на Туркменистанския парламент да идват а, тук. Също така е важно да има и обмен на, а, на млади хора, млади граждани на тези държави членки да могат да идват при нас. Значи, от една страна а, трябва хем да оказваме подкрепа, хем да а, налагаме изисквания. Признавам, да, аз съм германка. И а, се намираме няколко километра от Лаупхайм, там откъдето тръгват а, вертолетите. А, също понякога а, поради смърт на войници ми се налага да ходя и на погребения. Това са а, все неприятни моменти и отправям един апел към а, колегите, нещата да се променят. Колегата Николай има думата. Благодаря, господин председател. Като докладчик участвах в посещението в Туркменистан. Е, искам да благодаря на ръководителя на делегацията, господин Свобода, кой, за начина по който той ръководеше делегацията. Искам да благодаря на всичките колеги, що се отнася до посещението в Ахшабад. Това беше наистина много интересно преживяване. Господин Свобода е прав тогава, когато той спомена факта, че би трябвало да има повече партии и аз си спомням, че е, е, като представител на бивша комунистическа държава си спомням, че е, Чаушеско също казваше, че ще иска повече партии. Не трябва да се объркват е, политическите е, режими с, с народа на съответните държави. Трябва да се укорява и осъжда режима. Е, трябва трябва Ашхабад обаче да се опита да постигне напредък по посока на демократичните стандарти и да сме сигурни, че е, този режим ще бъде е, критикуван, но не бива да се осъждат е, хората на тези държави. А, трябва да се насърчава тяхното желание да се присъединят към демокрацията и трябва да изнасяме нашия модел на демокрация, а, макар че може да има и други възможности. А, по, може да се намерят решения чрез дипломатическо представителство, а, Думът на Европа прави определени неща, а ООН също прави различни неща и ние може да видим проектите на ООН, които са насърчаващи с техните резултати. Трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да подкрепим народа на тези държави, да им посочим пътя, защото ако хората не а, познават пътя към демокрацията, не може да очакваме от тях да се стремят към високите стандарти, ако те не познават тези високи стандарти поради блокирането на поток от информация поради тези режими. Това е нашият опит. А, е, на хората, идващи от бившите комунистически страни, който може да е, споделим с, с тези държави. Туркменистан няма, няма споразумение госпожа Гомеш говори за Узбекистан, които имат споразумение и те могат по-лесно да се присъединят към европейските стандарти, които бихме искали те да поддържат. И аз мисля, чрез измененията, че можем да наложим условия. На този етап обаче аз не се съмнявам, в възможността на службата за, външни, за външна дейност да въведе известни правила в тези споразумения. И аз мисля, че трябва да повторим отново мандата, който дадохме на тази институция да потвърдим доверието си към нея. И аз също така пледирам за отваряне от наша страна към една бъдеща правна рамка, която да бъде ефикасна в работата ни с тези държави. Парламентарният диалог трябва да получи импулс, като тъй като това е много важно. Ние, които бяхме в Ашкабад, трябва да продължим е, диалога, за да може да насърчаваме нашите идеи на място е, властите в Тюркмения, Тюркменистан е, ни представиха проблемите така формално, така социалистически те твърдят, че поддържат а, демократичните стандарти, но би трябвало да ги подкрепяме в а, този им път. Ако не се ангажираме, не можем да очакваме нещо друго, освен да поддържаме статуквото, което не е в интерес нито на, тех, на техните хора, нито на нас. Ние трябва също така да се насочим да направим този процес, за който говоря, по-ефикасен и да започнем нашата политическа а, дипломация с, с доверие. На, ние трябва да бъдем видими, ефикасни, да намерим присъствие там. А, а, и също така да изнасяме нашите модели на демокрация, защото в противен случай Централна Азия ще бъде изгубена за Европейския съюз. Няма да бъде само наша вината, но ние също така трябва да поемем своята част от отговорността. Благодаря. Госпожа Гомес, накратко. Искам да благодаря за това, което беше казано допълнение за Узбекистан. Искам да се спра на Тюркменистан. Направи ми силно впечатление цялата гора от сателитни чинии по сградите, въпреки забраната, очевидно. Това показва, че хората са информирани по-добре, отколкото в миналото. Те знаят какво се случва по света. Това ми направи силно впечатление. И изглежда висшите ръководители се държат като штрауси. Разбира се, Узбекистан също има сериозни проблеми, но има известно усъвършенстване там, дори в области, които не са постигнати все още в Туркменистан. Затова приемането на СПС сега няма да промени ангажимента ни. Да, такова ангажиране е необходимо. Колегата Никола каза, че такова ангажиране е необходимо. Трябва да имаме истинска делегация на Европейския съюз, както каза Хане Свобода, но СПС дава легитимност на правителството, каквото това правителство не заслужава, защото изискванията на нашия парламент не бяха изпълнени. В Тюркменистан се нуждаем действително от истинска делегация на Европейския съюз, които да се очитат пред нас не да работят там хора, които треперят за местата си и не знам си. Диалогът е доста празен, доста безинтересен. Аз подкрепям голяма степен казаното от а, Свобода и а, Хаутала, че ние трябва да продължим да оказваме натиск. Господин Свобода, искам също да благодаря за коментарите, направени от колегите. Само един намек. Всички съседи на Тюркменистан не са демокрации. САЩ се интересуват само от достъп до Афганистан. Китай не е страна, която се ангажира с правата на човека нито в собствената си страна, нито в Тюркменистан, също въжи и за Русия. Единственият партньор, който може да направи нещо за правата на човека е именно Европа. Нека да бъдем откровени, да се опитваме да сключим СПС. Разбира се, има някои елементи, които може да не са добре издържани, но трябва да настояваме за спазване на човека съвсем категорично. Благодаря на 26 след два дни ще има изслушване в нашата комисия от 9 до 11 часа сутринта. Сега, преди да преминем към гласуването, ще направим кратка пауза.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 colleghi. Quando dobbiamo saltare ti dico eventualmente qual è sì. il prossimo. Eh? Abbiamo le votazioni elettroniche su alcuni provvedimenti. Уважаеми колеги, сега ще гласуваме по електронен път по някои от тези точки. Нека да започнем с доклада за напредък по мините. Докладчик е Джефри Ван Орден. И ще започнем с, с компромисно изменение 6. Моля, гласувайте. Коза, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържа, в смисъл отхвърля се. Компромисно изменение 7 за, против, приема се. Всъщност какво гласуваме сега, казват е, от микрофона 39 за, против, въздържали се, приема се. 41 да, може да ме извините. Аз седя тук, но всъщност какво се случи с компромисни изменения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7? Те ще се появят по-късно в списъка за гласуване. Те бяха регистрирани едва по-късно. Опасявам се, че сме объркали обърнали сме с главата надолу системата за гласуване. И така. Нека да продължим. За господин председател, за унези от нас, които току-що влязоха а, в залата. Бихте ли ни казали докъде сме стигнали? Защото аз проявявам интерес, тъй като съм докладчик и това е очевидно. Стигнахме до първата страница на списъка за гласуване. Напредък постигнат в рамките на борбата срещу мините и тък му сме стигнали до измененията. Добре. well, the voting, chi è? The voting list we've all got is rather different. Смисъл, списъка за гласуване, който имаме, е доста различен. Значи, изменение 41. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 42 за, против. Ще трябва да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. 42. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 43. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, отхвърля се. Добре, ще проверим електронно. Гласуваме електронно 45 по молба на някои колеги. Край на гласуването. Отхвърля се наистина. Компромисно изменение 8. Кой е за? Против? Приема се. 49 за, против, отхвърля се. 50 за, против. Нека да проверим по електронен път. Гласуваме електронно по 50-то изменение, край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Ако искате да изразявате гласа си устно, можете да направите компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, приема се. Изменение 55 за, против, приема се. 56 за, против,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 Нека да проверим. 61. Край на гласуването. Приема се 36 на 17. Изменение 62 за против. Приема се. 63 за против. Отхвърля се. 64 за. Против. Отхвърля се. 65 за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 11 за. Против. Приема се. 66. Извинявайте, казва председател. 67. За против, отхвърля се. 68 пада. За 70 против. Мисля, че е по-добре е да проверим електронно 70. Край на гласуването. Отхвърля се само с един глас. Аз преди това нямах а, картата си. Ако имах карта, щях да гласувам с плюс. Да, е, но въпреки всичко а, щеше да бъде отхвърлен гласа. Ако прави се изменение 12, кой е за, против, приема се. 74 за, против, приема се. 75 за, против, приема се. Гласуваме по 75. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. Ако прави се изменение 13 за, против, приема се. Компромис 14 за, против, приема се. Изменени 80. гласа, за? Против. Отхвърля се. 81 за. Против. Приема се. 82 за. Против. Да проверим електронно. Режим на гласуване. Изменение 82. Край на гласуването. Отхвърля се. 83. Кой е за? Против? Приема се. 84 за. Против? Приема се. 85 за. Против? Отхвърля се. 86 за. Против. Приема се. 87. Не, също трябва да се върнем на 86. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се независимо от един глас против, който трябва да добавим. Изменение 87, разделно гласуване на три части. Първата част, кой е за, против. По-добре е да проверим електронно. 87 1, Край на гласуването. Приема се с един глас. Втората част на 87. Кой е за? Против? Отхвърля се. И третата част на изменени 87. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменени 88. Кой е за? Против? Ще проверим електронно. ни 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 89. Кой е за? Против?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 Компромисно изменение 2. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 15. Кой е за? Против? Приема се. Преминаваме към компромис 3. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 4. Кой е за? против, приема се. 19 за, против, отхвърля се. 20 всъщност пада, 22. Добре. Хайде да се върнем обратно на 19 с електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. И така преминаваме към изменение 22. За, против, приема се. 23 за, против, приема се. 24 за, против, приема се. 25 за, против, отхвърля се. 26 за, против, приема се. 27 за, против, ще проверим по електронен път режим на гласуване и по изменение 27. Край на гласуването. Отхвърля се. Ако гладове, гласовете се равен по брой, се отхвърля 27. 28. Компромис изменение 5. Кой е за? Против. Приема се. Отиваме на 31. За. Против. Приема се. Добре, ще проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всъщност прави сте. Приема се. Изменение едно. Кой е за? Против. Тук имаме известно съмнение. Нека да проверим по електронен път. Изменение едно. Всички ли гласуваха? Да, вече са гласували. Приема се. Изменение 2. Кой е за? Против. Моля ви, вдигайте си добре ръцете, иначе е, гласуват много малко хора. Две за. Приема се с голямо мнозинство. Кой е за? Изменение 3. Против. Приема се. Изменение 4. За. против, приема се. Преминаваме към компромис 1, кой е против, приема се. И веднага преминаваме към окончателното гласуване на целия доклад с измененията, който е за моля гласувайте. Всъщност това трябва да се направи по електронен път. Режим на гласуване. Край на гласуването. Преобладаващо мнозинство почти единодушно господин председател. Благодаря много на депутатите за подкрепата за доклада, но искам да регистрирам загрижеността си и за начина по който се проведе това гласуване, защото списъкът за гласуване е много различен от това, по което работихме, включително до днес по обед. Не знам как се случи това, но съм много загрижен, защото ние като докладчик, като докладчик аз имам е, списък за гласуване, който е неузнаваем. Аз не знам къде е това е измислено. Може някой да ми каже кога а, е, списъка за гласуване е подреден по този начин. Ho trasmesso la sua preoccupazione al segretariato e avrà una risposta. Да, предадох вашия проблем на секретарията и получих един подробен отговор от него. И те ще ви дадат отговор. Аз не мога да ви дам лично аз отговор, много съжалявам. Микрофон за господин Ван Орден. Господин председател, ако сте свършили по това гласуване, преди да започнете следващото гласуване, мога ли да спомена две неща? Първо, мога ли да говоря съвсем накрая по устното изменение е, номер едно, там където се предлага промяна от АЛДЕ и тъй като имам думата, може би не е, съм чак толкова възмутена, колкото господин е, Ван Орден, тъй като Алда трябва да гласува по четири от пете тъй наречени компромисни изменения, които всъщност въобще не са истински компромиси. Измененията, за които се отнасят, е, общо заето не са включени в е, компромиса. Съжалявам за това. В 12-те си години в парламента си Алде трябваше да гласува срещу 80% от измененията. Мога ли да отговоря на това, господин председател? Моля да ме извините. Господин Вигенин поиска първо думата и след това ще ви дам думата в отговор на господин Ван Орден, всъщност е, списъка на гласуването винаги е бил такъв. Аз не знам как е, господин Ван Орден е получил друг а, е, списък за гласуване. Може би вие гледате нещо друго. За нас изненада, че вие смятате, че той е различен. Аз очаквам отговор от секретарията за това кога е изпратен този променен списък за гласуване. Ние определено го нямахме. В, по повод на казаното от Сера Ладфорд, мисля, че ам, докладчиците в Сянка ще потвърдят, че имахме няколко срещи на докладчиците в Сянка по този доклад и ние обсъдихме компромисните изменения. Да, извинявайте, добре. Оттеглям това. Колегата Бутикофер. Съвсем накратко по нещо, което е неясно. Имаше една неяснота, защото в списъка за гласуване, например по изменение първо, решение на ам, докладчика Ван Орден, отбелязано е с плюс, а, а депутата Ван Орден искаше а, отхвърляне. Щеше да е добре, ако а, се премахнат такива неясноти и бъдат уредени предварително. Eh, Аз бих искал да ви помоля да спрете с тези реплики, за да можем да продължим с гласуването. Спискът за гласуване беше разпространен на време и няма нужда от никакви възражения. Аз Започна гласуването в уреченото време и получих списка за гласуване, който имате и вие. Нека да продължим с гласуването и ако има някакви оплаквания, ще ги чуем по-късно. Allora, il, е, passiamo alla votazione del rapporto Enkis. Преминаваме сега към доклада на Ханкис. главни постижения, бъдещи предизвикателства на политиката на Европейския съюз за борба с тероризма. Компромисно изменение първо. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Двама души не са гласували. Прекратете гласуването. Приема се. Трето изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. Шесто изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. Седмо изменение. Кой е за? Против? Против. Приема се. Компромисно изменение второ. Кой е за? Против. Приема се. Тринайсто изменение. Кой е за? Против. Отхвърля се. Въздържали се? Въздържали се? Трима въздържали се. Ще отчетем този въпрос. 14-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка по 14-то изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 15-то изменение. Кой е за? Да, ще отбележим вашето гласуване. След като се каже, че гласуването е приключило и бъдат обявени резултатите, не може да получите втори шанс. Мисля, че това правило въжи не само в този парламент, но и в националните парламенти. Трябва да го спазваме. 15-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 17-то изменение, кой е за? Извинете, 16-то изменение първо. Ко... Всъщност връщаме се на 15-то изменение. Нека малко по-бавно. 15-то изменение. Кой е за? Против. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. Седемнайсто изменение. Кой е за? Против? Приема се. 18 изменение е оттеглено. Устно изменение е второ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Трето компромисно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 24-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 25-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 26-то изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 27 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 изменение в две части. Първа част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част, кой е за, против, въздържали се, също се отхвърля. Двадесет и девето изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Тристо изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 32. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение четвърто. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Тридесет и пето изменение. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 39. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 5. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Един глас липсва. Прекратете гласуването. Приема се с явно мнозинство. 42. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четиридесет трето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. за устното изменение, господин Ламсторф. На господин Ламсторф. Това е предложение за устно изменение, но аз бих искала да помоля да се гласува само ако включва думите дадени в по-тъмен шрифта. respect human rights, i.e. the partnerships respect human rights. So it's the wording with the bold addition. Имате в тъмен курсив текста. Докладчика обаче не е тук. Аз много точно прочетох а, текста и тъй като тук става дума за разширяване и развитие на стратегически партньорства извън Европа. За това можем да поискаме в тази рамка спазване на правата на човека. Ако става само за случайен обмен на информация, тогава аз бих гласувал против, но ако е нещо по-общо, мисля, че моята група може да подкрепи тази добавка. стратегическо партньорство с Китай по тези въпроси, например, може да предизвика известен проблем. Трябва да допълним. Също и Иран е друг добър пример в това отношение. Можем да приемем предоставена информация от време на време. Така че първоначалната ми резерва е оттеглена и мога да подкрепя това предложение. Нека да гласуваме устно изменение първо, както беше прочетено от баронеса Латфорд, който е за, моля да гласува, против, приема се. Сега електронно гласуване по измененото проекто становище. Моля, гласувайте. Трима души все още не са гласували или не желаят да гласуват. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Bene, allora passiamo alle successive. Преминаваме сега към следващия доклад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 Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение на Гомеш за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 то изменение за. Против. против, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по 17-то. Окей, okay. вотационе кюза. Край на гласуването. Отхвърля се. Първи компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 23-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 24-то за против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се. Електронно гласуване по 26. Моля, гласувайте. Още един глас. Да, добре. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно крайно гласуване електронно. Край на гласуването. Петдесет и шест гласа за, един против, 16 въздържали се. Приема се с голямо мнозинство. Последното гласуване. Доклада на господин Брок. Параграф първи. Четвърто изменение за, против, отхвърля се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се. Ще проверим електронно гласуване. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13. Устно изменение за против въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 не, извинете, поправя се председателя. Втори компромиса, против, въздържали се, приема се. 17 изменение за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26. Разделно гласуване. По първата част, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. По втората част, за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 33 за, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. Разделно гласуване. Първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 42 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девети компромис. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Девето компромисно изменение. Моля, гласувайте. гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 46-то изменение, първата част за против, въздържали се, приема се. Втората част за против, въздържали се, приема се. електронно гласуване, ме искате, по втората част, по изменение 46. Край на гласуването. Отхвърля се. 47. са. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48. За против, въздържали се, отхвърля се. 49. За, против, против, въздържали се, отхвърля се. 50. Не, минаваме към компромис 10. За, против, въздържали се, Приема се. 57 изменение. Две части. По първата част за против, въздържали се, приема се. Втората част за против, въздържали се, приема се. Някой иска електронна проверка. Електронно гласуване по втората част на 57 изменение. Моля, гласувайте. Някой поиска електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 58. За. Против въздържали се, приема се. Някой поиска да гласуваме за следващите три N блок, първо, второ и трето. Някой против това? Добре, отделно. Е, по първо, за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се също така. Електронно гласуване по целия доклад, за целия доклад. Още един път трябва да гласува добре. Край на гласуването 58 за 3 против. Няма въздържали се. Приема се с, голямо мнозинство. Благодаря ви за търпението. Колеги, passiamo al punto 9. Уважаеми колеги, преминаваме към точка 9 от дневния ни ред. Е, обсъждането ще бъде заедно с членове от подкомисията по правата на човека, а именно външни политики на Европейския съюз в полза на демокрацията. Искам да ви информирам, че точка 9 се отнася до първото а, проучване на работата на, на, на службата за външна дейност в сферата на демокрацията. Има 237 изменения. Вече бяха проведени две обсъждания. Единия на базата на работния документа, другото по един проекто доклад. Идеята е да се разгледат съществуващите предизвикателства и най-добрият начин, по който може да се съсредоточим усилията си в бъдеще. Преди дам думата на госпожа Декайзер, която е докладчик, искам да ви напомня, че ако е необходимо, дебат за измененията ще продължи в подкомисията по правата на човека. В, а ние ще гласуваме на 6 юни в Страсбург и в, в пленарното заседание през юли ще гласуваме. Имате дума по процедурен въпрос. Искате думата така ли? И така, Нещо не разбрах, а сега давам думата на госпожата Кайзер. Благодаря, господин председател. Аз вече имах възможност в този състав да представя целите и структурата на моя доклад и неговото значение в политическия контекст на днешното време, така че няма да се връщам на това. Искам само да говоря за сътрудничеството с докладчиците в Сянка и тези 237 изменения, които бяха предложени. Така че позволете ми първо да благодаря на, докладчиците в Сянка, всеки от които бяха от своята политическа група. Те внесоха редица изменения, но а, мога да кажа, господин председателю, но те наистина допринесоха много за обогатяването на доклада. Имаше много малко различия между политическите групи. Естествено имаше нюанси, но всеки се опитваше да а, допринесе своята тухличка в тази сграда и имаше много повече неща, които ни обединяваха, независимо от различията. И така, какви са характеристиките на тези изменения и върху какво би трябвало да постигнем компромиси, които са, може би, не толкова необходими, за да се смекчат разликите, по-скоро за да се концентрираме, да синтезираме и да резюмираме тези 237 изменения. Но защото ако ги включим в доклада, той просто ще се разпадне. Цялата седмица проведохме три заседания с докладчиците в Сянг, за да постигнем компромисни изменения, които са по-синтезирани и е, ще решат въпроса с редици изменения. Първата точка, по която искам да се върна, е свързано с самата дефиниция на демокрацията, на това понятие, което заслужава да а, бъдем привързани към него и не искам да се губим в а, а, проекта. Искам да кажа, че основното в текста а, е в, беше извършено от а, групата АЛДЕ, от господин Лансторф, който наистина свърши огромна работа. Лансторф си представяш една друга структура за доклада. Когато се видяхме в Страсбург, аз имах друга структура и може би това, което аз си представях от началото, беше по-различно. И е, ние, когато бяхме двамата с него в Страсбург, е, постигнахме до известно съгласие. Обаче след това пристигнаха другите изменения и вече не можеше да се смени структурата на доклада. И това, което предлагам е, с, с помощта на господин Ламсторп е да се опитаме да е, включим всичко, което казва колегата Ламсдорп за демокрацията, но да го включим в съществуващата структура, защото по този начин ще можем да постигнем съгласие по въпроса. Няма да бъдем съдокладчици, но няма да се промени изцяло структурата, защото тук ще трябва да се включат и всички други изменения и това ще стане невъзможно. Втората тема, по която много сме работили във връзка с измененията, това е проблема за инструмента демокрация и правата на човека, предложението направено от редица е, държави за Endowment for Democracy, което да е различно, да е сходно с това, което съществува в Съединените щати. Искам да кажа няколко неща. Вие знаете, че има голямо а, разнообразие в мненията. Има някои, които са за, други са против, други казват, че трябва да има endowment for democracy, ако не се променят прекалено съществуващите инструменти. А, а, има една друга отправна позиция да не се създават нови инструменти, а да се подобрят съществуващите, които заслужават да бъдат по-добрени, да бъдат по-добре финансирани, които би трябвало да бъдат по-гъвкави. И какво остана като една червена линия в доклада във връзка с компромисите, който вероятно ще бъде готов в четвъртък. Съществуват съществуват инструменти, може да се прави чрез демокрацията, правата на човека, чрез търговски спогодби, инструменти за стабилност и така нататък но всяки от тях има своите неудобства. Те могат да бъдат твърде тежки, твърде трудни, не се прилагат някои от тях и това е работа хвърлена през прозореца. Ако не успеем тези инструменти да ги направим повече проактивни, по-гъвкави, ако а, бъдем в контекста на процеса на демократизация, който съществува сега в а, арабските държави, може да си представим да създадем едно понятие като endowment for democracy с бюджет и с пълен парламентарен контрол. И наистина, ако има Endowment for Democracy, това ще бъде иллюстрирано в бюджета с пълен бюджетен контрол. И това е компромис. Да, добре, може да направим така. Не сме против е, Endowment for Democracy. То е, с много поддръжници. Госпожа Аштън предстои да се произнесе скоро и това ще даде сила, така както може да си представим, да се създадат нови инструменти, по които парламента няма да може да се произнесе и това няма да доведе до гъвкавост. Според мен това не е решение за нашата комисия. И е, това е един компромис, който ви се предлага така набързо. А третата тема демократизацията чрез търговските спогодби. Тук няма много големи различия в политическите групи по измененията, които са предложени по тази тема. И там сме се опитали да намерим синтез, който прегруп спира проявилите се различия и няма да имаме проблеми. четвъртата тема в измененията е свързана с, мисиите за наблюдаване на избори, избори на Европейския съюз. Това са параграфи 14 и 15 е, бяха намерени компромисни решения заедно с докладчиците в Сянка. Идеята съвсем ясно е да се продължава да се изпраща такива мисии, да има един по-сложен избирателен цикъл, да има една мисия преди това, една мисия след това и също така да се окаже подкрепа от страна на съвета и службата за външна дейност, крайна сметка от Европейския съюз за изготвянето на заключенията на тези мисии и подкрепа за прилагането на препоръките, които се правят от тези мисии, защото всъщност тези препоръки, и заключения а, обикновенно се приема доста леко от политическите а, инстанции. Аз а, мога да кажа моята мея кулпа. Аз в текста исках да има едно съгласуване на съвета и на външната служба относно заключенията на тези мисии, тяхното прилагане. И аз мисля, че ние не може да искаме от съвета на Европейския съюз да се получи една съгласуваност на тези мисии, които много често се правят от е, технически лица, а, които а, не са евродепутати, които изведнъж минават а, като една независима мисия. Така че ние не можем да поискаме службата за външни действия или госпожа а, Аштен или който и да е друг да валидира нещо, чиято а, валидност не е като на мисия на Европейския съюз. Това, което искаме обаче, тези заключения а, ако става дума, например, за измама, а, да не се а, прилагат. А, Тоест има разлика между заключенията на мисията, в които се казва да, дали, дали процесът е бил демократичен или не, и препоръките в по-големия доклад, който се изготвя след завършването на мисията, където там има други неща, които се вземат предвид. Аз мисля, че това беше направено от някои колеги. Те а, имат своите основания за това. Петата тема от е, общите изменения, които бяха предложени, е темата на третата част на текста, която се занимава с подкрепата за социалната динамика. И там аз е, много а, е, се изненадах, очаквах трудности, но всъщност имаше подкрепа в държавите членки. Аз не знам дали това е проблем по-скоро на писмения превод или по-скоро за какво става дума, дали динамика, социална динамика или социално движение. Социалната динамика е организацията на младите хора, населените, на жените, които а, представляват нещо в обществото. Например, Организацията на жените може да си обменят рецепти и плетки, но също така могат да участват в отношенията на обществото по определени проблеми. Това създава социална дина... динамика. И аз си мисля е, за жените от Южен и Северен а, е, Судан, които искат да прехвърлят мост върху проблемите и да кажат, ние жените искаме да се борим. И когато говоря за е, социална динамика, говоря за тези движения, които може да бъдат альтернатива на корумпирания режим. И, а, е, това не е същото както социалните движения. Някои от моите колеги, особено от НП, е, искаха да се замести а, социална динамика с гражданско общество. Тези две неща не са еднакви. Естествено, гражданското общество е изключително важно, ако населението със своите различни слоеве се има предвид, но социалната динамика подхрадва духа. Затова аз пледирам за социална динамика, защото по този начин а, ще има нещо, което може би ще бъде трудно да се преведе на френски. Естествено, няма да умра на барикадата за това, но аз просто бих искала а, духа на тази трета глава да бъде запазен. И аз не искам, пишейки това, да кажа защо ЕНП и АЛДЕ искат да включват а, а, християнските синдикати. Тук не става въпрос за едно, а, една, едно противопоставяне между социалисти и християни. Тук става въпрос за групи, които са всъщност е, добре, аз мога да кажа всъщност и соли, за солидарност. Това е, също така беше една социална динамика, която създаде политика, но това е шанса на някои държави, които са под тежки, авторитарни и корумпирани режими да нямат политическа альтернатива, защото изведнъж нещо се появява. Това е духа, е, който имам предвид и аз бих желала да намерим една формулировка, която ни дава възможност да запазим тези идеи. Това са седемте сфери, в които наистина трябва да се съсредоточи сътрудничеството на всички политически групи. Е, докладчиците в Сянка работят е, те имат също много ценни изменения, но има и други изменения от други колеги, които са внесли изменения. Аз мисля, че ще се опитам да запазя цялото богатство без твърде много да утежня този доклад това е. Аз много добре а, се запознах с измененията. А, им, те са ми тук пред очите. Не исках да се впускам в, в подробности. Исках просто да ви дам цялата картина, общата картина, защото в някакъв момент ние се сблъскваме с една тема, която е от огромно значение за Европа. Благодаря много. Има четирима желаящи да се изкажат. Вече станаха пет. Започвам с госпожа Хаутала председател на подкомисията по правата на човека. Бих могла да кажа, че това е много своевременен доклад по няколко причини. Съветът а, излезе с а, заключение за насърчаване на демокрацията през декември 2009. Събитията в арабския свят също ни дават основания да преосмислим изцяло по какъв начин да насърчаваме демокрацията. Както спомена и докладчика, полското председателство, външният министр на Полша много работи за насърчаване на нови финансови инструменти в полза на демокрацията в трети страни. Съгласна съм с докладчика, че трябва да са на лице нужните структури, включително парламентарен контрол. Надявам се, че поне колегите, които работят по този доклад, ще проведат предварителна среща с полското председателство, защото проектът е много сериозен и ние трябва да направим така, че парламентът да участва. Може би ще има и възможности да видим какви са недостатъците в е, инструмента, който съществува сега и дали един Европейски фонд за демокрация е, би бил реализуем. Мисля, че е важно това, което каза докладчика за мисиите за наблюдение на изборите. Ясно е, че по-настоящем те не винаги изпълняват целите, които имат. Ние имаме отговорност за тях, имаме работна група, съвместно председателствана от господин Албертини и госпожа Жули. И трябва да видим по какъв начин тези мисии трябва да бъдат цялостни, дългосрочни и да бъдат а, използвани като политически инструмент, което вече се случва често. Виждам, че някои се а, смеят. Може би този доклад ще бъде възможност за Европейският парламент да преразгледа критериите за мисиите за наблюдение на избори. 237-те изменения по същество обогатяват доклада, който е изготвен и очаквам, че заедно ще можем да изготвим един цялостен доклад, след като докладчика поработи с докладчиците в сянка, как точно да стане това. Много изменения свързват демокрацията с правата на човека. Не трябва да се опитваме да дублираме годишния доклад по правата на човека, който през юли ще бъде представен пред нас от Европейската служба за външна дейност. Харесват ми някои от определенията, които бяха представени от господин Кукан за това какво е демокрацията. Изменение 19. -то. Демокрацията не са само избори. Съвсем не. И така аз очаквам с нетърпение да видя какъв ще бъде ефектът от окончателния доклад, е, защото очаквам той да има такъв ефект. Е, Председателят, благодаря. Господин Кукан, има още желаящи да се изкажа, така че списъкът се удължи, затова ви моля да бъдете кратки да ограничим времето по две минути на оратор. Господин Кукан. Благодаря, господин председател. Много от измененията към доклада показват огромния интерес към демократизацията на външните отношения на Европейския съюз. Високо оценявам работата на докладчика. Искам да благодаря и на останалите колеги за техните усилия и за положителния им принос към този доклад. Да, това е своевременен доклад, както каза и госпожа Хаутала. Ние обсъждаме тези политики в момент, когато в много части на света има движения за демокрация. От доклада измененията е ясно, че демократизацията и правата на човека трябва да бъдат поставени в центъра на външната политика на Европейския съюз. Позволете ми да обобща някои изменения, които дават добри основания за определене на приоритетите в този доклад. Съвсем категорично. Подкрепям изменения, които са за включване на дем... въпросите на демократизацията във всички аспекти на външната политика на Европейския съюз. Част от доклада се отнася до промяна в парадигмата и това е добра основа. Бих искал също да подчертая тук още нещо. Въпреки, че ситуацията в Северна Африка и Близкия изток напоследък е в центъра на вниманието, не бива да базираме своя подход само на тези два региона. Нашата подкрепка, подкрепа е необходима не само при зараждащи се демокрации. Демокрацията отнема време. Ние се нуждаем от дългосрочен подход за всички страни, които осъществяват демократичен преход. Новите членове в Европейския съюз имат добър опит в процесите на демократизация и този опит може да се приложи в много други части на света. В основната част на доклада би било добре да се подкрепят измененията на АЛДЕ от господин Ламсдорф, които изброяват основните принципи 1.31.45. Сигурно няма да може да се намери обща дефиниция на демокрацията или демократизацията, но ние можем да очертаем основните елементи на тези понятия в този доклад. Що се отнася до инструмента за подпомагане на демокрация, много от измененията са в обща посока. Аз подкрепям измененията за създаването на Европейски фонд. Би било добре да подкрепим това предложение. И в заключение, господин председателю, мисля, че последната част трябва да се фокусира върху движенията на гражданското общество и тяхната роля. Трябва да подкрепим тези организации. Благодаря ви. Благодаря. Господин Ламсторф има думата. Благодаря на Вероника за това, че тя беше толкова конструктивна по време на цялото изготвяне на този документ. Радвам се, че тя е готова а, да приеме една друга дефиниция на демокрацията и също инструментите, които са неотменна част от процеса на демократизацията. Важно е да се включат такива неща, така че другите институции да се присъединят и европейския дебат да отбележи напредък. Относно Докладът, който ще бъде обявен от комисарят Фюле, свързан с механизма за демокрация. Също така се предвижда инструмент за създаване на гражданско общество бих помолил полското председателство, комисията, външната служба да ни представят един последователен а, подход. В противен случай ще се стигне до там, че различни звена в външната служба ще започнат а, да се боричкат и а, да се занимават с един и същи въпрос. Говорих с полските представители и с други колеги. Има нужда от една единна идея, от един базов модел и да знаем как ще се разходят средствата. Вече има проекто конвенция, е, изготвена господин Красовски. Относно мисиите за наблюдаване на а, изборите, няма проблем по този въпрос. За социалната динамика, това може би е въпрос на езикова интерпретация. А, гражданското общество също трябва да е включено в социалната динамика, но а, ще постигнем компромис, сигурен съм. Благодаря ви. Добре. Сега още една. Сега ви давам само по една дума на изказване, така че а, да могат всички да вземат думата. Благодаря. А, аз наистина оценявам подходът използван в този доклад. А, също и времето, в което той се изготвя е важно. Ситуацията се промени. В миналото беше така, че процес на демократизация беше процес свързан с влиянието на ръководни елити и правителства. Сега имаме много широки социални движения и инструментите на външната политика трябва да бъдат променени. И точно това развитие е отразено в доклада. Особено като се имат предвид щетите, нанесени от методите на бившата администрация на Буш. В този доклад има зачатъци на промени, които са положителни. Благодаря ви, че се се вмесихте във времето си, госпожа Гомес. Аз също така подкрепям и поздравявам Вероник с извършената от нея работа и благодаря аз мисля, че тази тема е от е, изключително важно значение за връзките, които създаваме с страните от е, Средиземноморския регион. Това е посланието, което получаваме от тях. Аз току-що се връщам от Либия. Аз много добре разбирам това, което говори Вероник за социалната динамика. Именно за това, именно точно това виждаме в, в е, Либия под е, контрола на съответните власти. А, е, има някои а, неправителствени организации, екологични организации, които наистина а, наистина процъфтяват, но те имат нужда от структуриране. Съгласна съм с, с критериите по въпрос за мисиите за наблюдение на мисии. Е, ние също така трябва да казваме, че не трябва да е, се предлагат и да се изпращат мисии там, където няма да се е, изпълнят нашите препоръки. Е, и а, също така а, въпроса за... Съгласна съм с а, това, което беше казано от колегите, които мислят а, за значението за създаването на политическите партии, защото не може да има избори без политически групи, но а, трябва това да стане под контрола на Европейския парламент, също както а, American Endowment for Democracy е а, под контрола на Американския парламент. А, Сириус Волски. Първо искам да поясня, поясня нещо и да отговоря на някои въпроси, които бяха повдигнати от Вероник Декайзер. Първо не става да се говори за European Endowment for Democracy. Не трябва да бъде под егидата на Европейската комисия, трябва да бъде под егидата на парламента, защото не изпълнителната власт ще дава уроци по парламентарна демокрация. И второ, това трябва да бъде в допълнение на съществуващите неща. А, не трябва да се пра... то не трябва да прави неща, трябва да финансира нещата и да организира а, процесите. Мислим за 100 милиона евро а, трябва да се съсредоточи на политич... върху политическите отношения в обществото, партии, парламенти, за да се замести това, което съществува сега в олигархичните и племени общества. То трябва да даде ръководството на процесите на демокрацията, на младежки, женски екоорганизации, правозащитни организации да се дес централизират процесите и да се дадат на онези групи в обществото, към които насочваме ние нашата помощ. Приблизително 50% трябва да отидат за фундациите и за политическите партии, останалото за заинтересованите страни на базата на процеса за а, Туенинг Хунтис. Благодаря ви много. Бих искал да напомня, че аз съм докладчик в сянка от групата ГУЕ и се надявам да получа малко повече време за изказване. И това да се има предвид и когато се дава думата. Мисля, че работата на докладчика е много добра. Тя не се подаде на изкушението да счита, че демокрацията може да се изнася. Демокрацията не може да се изнася. Това е горчивият опит, който имаме от последните събития, които наблюдаваме. Мисля, че докладчика беше изключително чувствителен и внимателен и сме съгласни с нея. Искам да се фокусирам върху три въпроса, по които имаме някои съмнения или защото имаме съмнения по измененията или по текста на доклада. Но мисля, че доклада върви във вярната посока. Ние трябва да сме наясно с това какви са границите на европейската външна политика, защото ако пресечем тези граници, това ще бъде равносилно на намеса И понякога критериите, които се използват, не са свързани с спазването на правата на човека. За това трябва да сме много предпазливи. На следващо място финансирането на политически сили, на политически партии. Тук искам да се спра на предлаганите изменения. Можем да се опитаме да изготвим обективни критерии. За съжаление обаче, понякога това се използва за намеса и за субективна подкрепа за определени политически сили. Ние ще имаме възможност да обсъдим тези въпроси отново. Ние сме против някои фундации. Има някои политически понятия, които са доста сложни. Например, такова понятие е демокрацията, защото понякога определението, което се дава, може да е в грешната посока. Ние не считаме, че нашата комисия или пък Европейската комисия може да замени ООН. Аз бих предпочел да използваме дефиницията за демокрация в резолюциите на ООН. Мисля, че докладчика показа, че е готова добре да си сътрудничи с докладчиците в сянка. Благодаря за вниманието. Председателят. Благодаря. Вие вече се изказахте малко по-дълго в качеството ви на докладчик в сянка. Може би госпожа Вержа също е докладчик в сянка по този доклад. Госпожа Мунис има думата. Благодаря. Искам да поздравя госпожа Декайзер за нейния отличен доклад. Той е много своевременен, той отразява чувствителния политически характер на този въпрос и се радвам, че тя прие измененията, предложени от докладчиците в сянка относно мисиите за наблюдение на изборите. Това е въпрос, на който Европейския парламент обръща особено внимание. Считам, че ние трябва да сме наясно за необходимостта да запазим легитимността и доверието към тези мисии за наблюдение с участието на Европейския парламент. Доверието е изключително важно за организацията и за ефективността на тези мисии. Разбира се, те могат да се подобрят. Те са обикновено добре организирани, което подобрява реномето на парламента в международен план и в очите на гражданите. Статута на евродепутатите нараства. Затова ние трябва да работим за запазване на този добър имидж, който сме се създали. Ако включим участници, които не членуват в Европейския парламент, те ни трябва да бъдат пълноправни членове на тези мисии за наблюдение на изборите. Благодаря. Последният оратор, господин Грек. Благодаря, господин председателю. Аз се присъединявам към всички хубави думи, които бяха казани днес за доклада на госпожа Де Кайзер. При първото представене в Комисията по човешки права доклада беше прият много добре. И аз съм убеден, че петте елемента, включени в измененията, бяха много добре формулирани и аз съм сигурен, че ще можем да изготвим компромиси. Аз съм един от а, тримата са автори на тази идея за създаването на специален фонд за демокрация. Аз напълно подкрепям идеята, че този фонд трябва а, да подлежи на контрол от страна на Европейския парламент. Съвсем естествено е парламентът да упражнява контрол върху фонда. Разговорите ми а, до сега показват, че е възможно постигането на компромис. Обеден съм, че последните промени в Северна Африка показаха нуждата от създаването на такъв фонд е, защото кой ще поема управлението там, когато липсва инфраструктура, инфраструктура липсват институции, липсват политически партии. На последно място искам да кажа, че съществуват е, добри практики, които трябва да бъдат разпространявани, особено тези, просичащи от работата на омбудсмана. Благодаря. Пет минути за заключенията а, на госпожа Декайзер. Мерси. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Хаутала. И а, аз я отбелязвам, че много високо ценя нейните изменения и тя има всички причини да подчертая връзката между демокрацията и правата на човека. Съвсем накратко, господин Кукън а, има редица изменения, които сте направили. Не искам да се впускам в подробности. Аз а, много високо ги ценя. Аз не знам дали а, всъщност вашият асистент а, е, е тук. Добре, прекрасно. И аз също е, ще присъствам на събранието в, на срещата в, в е, четвъртък. Е, идеята за демокрацията всъщност е една е, дълга работа, една дълга задача. И в съобщението, което ще бъде направено от Кати Аштън за преразглеждането на политиката на добросъседство. Също така има едни дългосрочни политици. Господин Грипс а, говореше също така за демокрацията. Аз трябва да ви кажа, че утре се срещаме с, с една група, а, която е свързана с полското председателство. Тук господин Сариуш Волски. Аз ще а, представя позицията и ще чуя пред позицията на бъдещето председателство. Господин Сервиш Волски говори за необходимия парламентарен контрол, но аз не виждам а, малко се а, опасявам, че няма да може да се свържат добре нещата. Ако ме убедят, че не става въпрос за, а, а, за смърт на съществуващи инструменти, а за нещо, което е взаимодопълващо, прекрасно. И така на това, което каза господин Ламстарф. Аз с участие отговорих за инструмента за демокрация и правата на човека и по въпроса за гражданското общество. И аз се надявам, че ще можем да постигнем съгласие по този въпрос не е възможно да не го направим. За колегата Зала аз също работих с сътрудниците. Това е свързано с измененията на господин Зала. Току-що отговорих на колегата Сариуш Волдис, но колегата Хунтис има някои нюанси, някои различия. Не толкова за вашето изменение 61, което говори за неотменимото право за самоопределение и за избиране на собственото си политическо, економическо и социално развитие. Естествено, това е един основен принцип. Добре е да се напомни това. Аз бих предпочела това да бъде някъде по-напред, а не там, където вие сте го сложили но ще имаме възможност да обсъждаме този въпрос. Не съм напълно съгласен с, с госпожа Муни. Аз мисля, че трябва да можем да използваме опита на бившия ни колега евродепутат за мисиите Мария Мунис ни каза, че трябва да се дава по-голяма легитимност на документите от наблюдаването на изборите. Може би да, но трябва да се използва този опит. А, също така да вземем предвид и становището на господин Пат Кокс, бивши председател на парламента, но е явно а, че ако не искаме мисиите на наблюдаващи изборите да не представят само една моментна сметка, ние като функциониращи парламентаристи нямаме време да отиваме там на място за много дълго време, така че може би трябва да се намери а, някакво а, решение. Господин а, Крипс, аз извинявам, че не произнасям добре името ви. А, вие представихте една редица изменения и казвате да не забравяме изтока. Ние не го забравяме. Да, наистина доклада е по-скоро за събитията в арабския свят. Е, не съм посочвала имена по но Аз съм, е, смятам, че вие сте прав. Да, разбира се, не трябва да се а, е, забравят и държавите, които са в преход или източните държави, които искат да и трябва да се освободят. Но за мен това е част от целия проблем и аз мисля, че преразглеждането на политиката на добросъседство не трябва да се разглежда като политика изток-запад, трябва да се използват всички изводи, които са изведени в други политически контексти. Аз използвах петте си минути. Аз искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Между 12 и половина и 1 и половина ще се опитаме да потърсим някакви а, решения и може би и в четвъртък сутрин ще продължим да работим. Благодаря на госпожа Декайсер и преминаваме към следващата точка, точка 10. Е Това е доклад за посещение в Иерусалим и Западния бряг на делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет, която беше на посещение от 26 до 28 април тази година. Беше обявено междувременно помирение между двете основни движения в Палестина – преди да дам думата на колегата Дероса, бих желал да предоставя няколко минути на госпожа Елга Шмидт от името на Европейската служба за външна дейност, както представител на госпожа Аштън. Но най-напред нека да дам думата на господин Дероса. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да направя това представене. Аз председателствах делегацията. Всъщност аз се председателствам по време на този мандат и за първ път имам възможност да направя такъв доклад пред вас и високо ценя тази възможност. Госпожа Хелга Шмидт сигурно ще каже нещо по този въпрос, но аз също искам да приветствам изявлението на съвета от вчера по въпроса за мирния процес между Палестина и Израел. Това ясно изразява позицията на Европейския съюз, особено точка 10, където се посочва, че ще работят заедно с временното правителство, което се предлага в споразумението за помирение и повтаря отново позицията в четвъртия точка, позицията на Европейския съюз, така както беше очертана през декември 2009 година. Госпожа Аштен също подчерта, че сега тя ще се опита да активира работата на квартета, за да отговори на сегашната ситуация. Както беше казано вече, посещението в източен Иерусалим и други части на западния бряг се осъществи в края на април. Делегацията включваше представители на различни политически групи. Ние проведохме дискусии с представители на PPLC, Срещнахме се с всички фракции, които участват в Палестинския законодателен съвет в Западния бряг и Източен Иерусалим. Имахме брифин от Ходжа, Оджа, офиса на ООН за хуманитарна помощ в Източен Иерусалим. Искам да привлека вниманието на колегите към доклада от март 2011 за хуманитарните тревоги, свързани с ситуацията в източен Иерусалим, така както са набелязани от ООН. Посещението включваше разговори. Първо получихме брифинг от ръководителя на делегацията в е, Източен Иерусалим, който потвърди не много високите очаквания, които имахме преди направим посещението. Разговаряхме с представители на семейства, които са били прогонени от заселници. Посетихме Хеброн, където е допирната точка между заселниците и местното палестинско население. Посетихме Дамаск, където евреите от региона ходят на поклонение. Срещнахме се също с комитети, които водят борба с ненасилствени методи. Има хора, на които се опитват да отклонят младите хора от използването на сила при протестите и да ги канализират към мирни методи на борба. Това е нещо положително, което констатирахме. Видяхме също какъв е ефекта от стената, която се изгражда от израелска страна, как това води до разделенето на поземлени парцели от, на селища и какви проблеми създава всичко това за хората, които се, трябва да се преселят. Жени, които са се помъжили на западния а, бряг, но поради това, че те не са имали нужните документи за самоличност, е било трудно да а, се посещават. И ако отидат от Рамала, отидат в Рамала, ще загубят а, своите документи за самоличност, които им позволяват а, да пребивават в а, е, източен, източен Иерусалим. Казах, че в делегацията бяха включени представители на различни политически групи. Ние бяхме там, когато имаше парализа в региона. Палестинците, с които се срещнахме, считаха, че работата на квартета е замряла изцяло че Европейския съюз е имал да играе важна роля, за да поднови този процес и да демонстрира своята сила като регионален фактор, както в други региони Египет, Тунис и прочие. Всички, с които се срещнахме, считат, че времето минава бързо. Има непрекъснат натиск върху палестинското население, не само в източен Иерусалим, но и други части на западния бряг. Все повече палестинци се разделят от пътища, които се изграждат, за да обслужват израелските заселници. Ако видите как са разположени тези е, селища, ще забележите множество анклави, палестински райони, които не са свързани по никакъв начин, освен с е, много стари порутени пътища, което създава проблеми за местното население, за предвижване, защото ако едно разстояние при нормални условия може да се измини за 10 минути, при тези условия то му се изминава за час-два. Това е проблем. Няма една непрекъсната палестинска територия. Как може да се създаде при това положение една жизнеспособна палестинска държава, след като територията е толкова разпокъсана? и хората именно така виждат сегашното положение. Това, което се случва, всички, които участваха в делегацията, потвърдиха своето мнение по въпроса, е, че става на практика невъзможно, ако не се направи нещо бързо, да се създаде палестинска държава на базата на границите от 1967 е, година. И така, каква е альтернативата? Разбира се, альтернативата е една единна държава. Кой вярва, че има жизнеспособност такава държава при положение, е, че населението е било разделено толкова дълго време? Източен Ерусалим е един от проблемите, няма да се спирам подробно на тези въпроси. Източен Ерусалим, например, там има изключително засилен натиск върху населението. Няма достатъчно класни стаи за обучаване на палестински деца в източен Иерусалим. Местните власти са в ръцете на Израел, разбира се, е, и те отговарят е, за осигуряването на услуги. Това обаче създава проблем. И това се отнася не само за Ерусалим, но и на други части, което създава взривоопасна обстановка. През първите няколко е, дни ние имахме доста песимистично настроение, на третия ден, по време на среща с а, Палестинския законодателен съвет и представители на Хамас, беше прекъснато заседанието, за да се обяви, че е подписано споразумение за помирение в Кайро. Министърът на външните работи каза, че върви такава среща, но нямаше индикации, че ще се стигне до някакъв резултат. Всъщност всички всички представители на Законодателния съвет от всички политически фракции изразиха радост, че такова споразумение е сключено. Навсякъде, където ходихме, всички ни питаха каква е реакцията на Европа, дали Европа ще работи с новото правителство, което се предлага, технократите, които ще влязат в него, дали ще подкрепят провеждането, ще подкрепим провеждането на избори, дали ще признаем резултатите или ще ги отхвърлим. Нашият отговор трябваше да бъде, че предвид на случващото се в Египет, в Тунис, ние не можем да предвидим ситуация, при която е Европа да не се съобрази с резултатите от едни свободни, честни, легитимни избори сигурно Европа няма да направи два пъти същата грешка. Имаше рязка промяна в настроението, но нещата не, не се промениха съществено на място. Изявлението на съвета а, от вчера подчертава, че процесът все още е парализиран и ние трябва да видим по какъв начин Европа може да помогне да раздвижи нещата, това е изявление, по мое мнение, както и изявлението на Обама, са много важни. Зная, че има резерви за казаното от него, относно това, което каза за селищата и прочие, но ние трябва да поддържаме нашата позиция на всички етапи. Трябва също да кажем, че министъра на външните работи, с когато се срещнахме от палестинска страна, ясно заяви, че въпреки, че се надяват в ООН да се постигне напредък през септември, да стана членове на, на ООН, той каза, че тази дата не е непроменлива. Ако се провеждат сериозни преговори за границите, то тази дата може да бъде, изтеглена напред във времето. Мисля, че това ясно показва, че има възможност за известна гъвкавост за придвижване на процеса напред. Никой от палестинците, с които се срещнахме, не сподели мнението, че могат да имат бъдеще, мирно бъдеще с Израел без преговори без Израел също да има сигурно бъдеще за себе си. Те искаха от нас да имаме предвид, че и палестинците се нуждаят от сигурност, че те не могат да живеят в ситуация, при която във всеки един момент могат да бъдат подложени на бомбардировки. Така че процесът е двупосочен. Този процес трябва да се базира на взаимно уважение, взаимна сигурност и това със сигурност е въпрос, който трябва да имаме предвид. Трябва да подчертая също, че че, че от агенция Франс, от техния доклад, знаем, че лидера на Фатах е заявил, че те нямат намерение да преминат към едностранно обявяване на независимост. Може да има някаква разлика между това и стремежа към членство в ООН. В заключение бих искал да кажа две неща. Първо, важно е при сегашните обстоятелства парламентът да разполага с механизъм да следи какво се случва. Моето предложение, аз не съм го обсъждал с а, а, когато и да било, е, че АФЕТ може да даде мандат на работната група за Близки изток да изготви доклад, е, след като проследи е, развитието на нещата. Важно е също парламента да проведе разисквания е, за мирния процес сега, за мирния процес в Близкия изток конкретно. Знае, че има и по-широки въпроси, но по този конкретен въпрос би било много важно евродепутатите да могат да изразят своето мнение или да излязат с резолюция, заявяваща нашата позиция към момента. Мисля, че това ще укрепи ролята на Европа в преговорите на квартета, в рамките на ООН и приводенето на преговорите между палестинската и израелската страна. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Преди да започнем с дискусията, искам да дам думата на госпожа Шмидт и да ни даде информация за новото правителство и след това колегите ще вземат думата. Благодаря. Благодаря за това, че ме поканихте тук и ми дадохте тази възможност. Аз ще откликна на някои от точките, които бяха повдигнати а, тук. Има нещо, с което не съм съгласна. Нека го кажа от самото начало, че квартетът не е жизнеспособен. Това не е така. Квартетът не е постигнал това, което трябваше да постигне и нека да обясня малко повече. Имаме инструментариума, с който можем да съживим квартета. През декември имаше заседание председателстващо от върховния представител. То се състоя в Мюнхен. И беше изготвено становище от квартета, че те ще върнат двете страни на масата на преговори. През февруари започнаха да се развиват събитията и тогава всеки смяташе, че е време да се действа и специалният пратеник на квартета се срещна с представители на палестинската израелската страна и за да се види как може е, да се върнат двете страни на масата на преговорите. Имаше няколко кръга от е, преговори, много добри срещи е, се проведоха, както там на място, така и тук в Брюксел. Ние трябваше да отложим заседанието на квартета два пъти, но то все пак се състоява в Париж и ще се даде възможност да се а, оцени ситуация, да се видят какви са най-добрите възможности, за да се използва набраната инерция след речта държана от президента Обама. Аз бях в, Вашингтон с върховния представител миналата седмица, преди да бъде държана тази реч. Това беше един много стратегически момент и върховният представител се обърна към политиците във Вашингтон и каза, че е необходимо ясно послание. Това беше приветствано и беше включено и в речта на президента Обама. Разбира се, беше засегнато и споразумението СЛАП и други споразумения на двустранни начала, както и споразумение за приемане на бежанци. Имаше много важно заседание вчера на съвета за външни работи. Ще се позова на заключенията. Заключенията потвърждават нашата позиция, а именно да се призове за незабавно подновяване на договорите. През септември беше споменато, че израелите, израелците са казали, че а, срокът, който е определен до декември, не значи, че не може да бъде променен. Това чухме ние от главния преговарящ. И тяхната оценка е, че ако и има процес на преговори, който да започне до септември, няма да има нужда да се стига до Генералното събрание. Имаме нужда от това квартетът да накара двете страни да се върнат на масата за преговори. Има много въпроси, които трябва да бъдат обсъдени и проблеми, които могат да бъдат решени само в рамките на преговорите. Не става въпрос само за вода, електричество. Има и много-много други въпроси, които трябва да се обсъдят. Ние ясно заявихме, че не насърчаваме едностранни действия, независимо а, от коя страна са подетите. Ам, изграждането на селища е незаконно, това беше заявено ясно, но както беше казано и преди, ние не насърчаваме едностранни действия, защото те няма да доведат до едно едино решение. Както казахте, посещението съвпадна с подписване на споразумение между израелската и палестинската страна. Също така, ние приветствахме подписването, церемонията по подписването на това споразумение в Кайро, споразумението за помирение. И а, също така приветстваме решението за изграждането на две отделни държави. Ние подкрепяме и принципа за, а, и за решаване на проблема по ненасилствен начин. Не искам да се изказвам толкова дълго и за това ще кажа нещо на последно място. Ние сме най-надежният донор а, за палестинската страна. 500 а, милиона евро на година се отпускат на а, палестинската страна. Също има и двустранна помощ от страна на някои държави членки. Трябва също да се работи по политиката свързана с газа. Газа продължава да буди загриженост. Върховният представител, когато беше а, там, тя беше там два пъти вече, тя призова за промяна на политиката, не само за да, да се позволи хуманитарна помощ, а също и за а, постоянна и последователна промяна на политиките. Ние ам, предложихме нашата подкрепа на палестинската страна, особено когато става въпрос за а, усъвременяване на пропусквателните а, пунктове. Благодаря ви. Bene. Добре, благодаря ви. А сега Имаме един спитък. А, господин председател, аз съм бил в две делегации в Палестина и е, Израел под ведрото ръководство на колегата Дероза. Аз много съжалявам, че не бях там последния път, когато ние имахме избори в Великобритания. Аз мога да кажа, че го подкрепям и също така други колеги ще потвърдят подробностите. Аз изпълням, че доктора Шрауи, тя палестинска християнка, тя каза, че 12 без една минута и мисля, че точно за това говореше господин Дероса. Основното нещо, което искам да подчертая, комисията ни ще го разбере, но не съм сигурен, че парламента ще го разбере. Ако Европейски съюз и парламента не предприеме положителни действия, а не само да говори, нищо няма да се случи. Нас ни обвинява, че сме това, че плащаме, а не а, а, участваме. А, квартета е а, мразен. Тук не говоря за господин Блер. В общи линии квартета не играе значима роля, а ние можем и трябва да го направим. И това, което ме тревожи, господин председателю, този парламент е разделен. Това е разбираемо. И ам, влиянията от Израел са ам, по- насочени да подкопаят всичко, което ние правим. Израел трябва да бъде, да получи увереност, уверение за а, своите граници, за своето положение, но а, и палестинците също трябва да получат уверение, че и те имат бъдеще. Това чувам аз от Хамас. ние не трябва да говорим с тях, защото те се предполага, че са, че са терористи. И когато се събраха с Фатах, това е насърчително. Израел трябва да бъде притиснат сега, че трябва да, се, е, да разбера, че това, което казва Обама, трябва да се случи. Техните граници са безопасни, е, стената трябва да падне, газа трябва да получи достъпа, от който така се нуждае. И е, един южноафрикански дипломат ми каза нещо, ако, а, той каза, ако си мислите, че апартеида беше лошо, просто елате да видите какво става сега. И това е наистина едно страхотно обвинение. Аз съм съгласен с Пончес. Трябва да има дебат с положителен резултат, с конкретни политики, независимо от това дали става дума за търговия, политика, финансиране, каквото и да е политиките трябва да бъдат конкретни. Ние трябва да бъдем играч, а не само източник на плащане. Да не изпуснем този шанс, който сега съществува. Благодаря. Верди. Thank you very much. I was... Госпожа Алкен от Зелените. Аз участвах в делегацията и бях заместник-председателка на делегацията за връзка с Палестина. Съгласна съм сказаното от Дероса. Когато а, САЩ настояваха Шинфейн да участваха а, за участие на Шинфен в преговорите, те бяха в списъка на терористичните организации. Трябва да запитаме съвета, госпожа Аштън, какво имат предвид, когато се говори, когато времето е подходящо, както е записано в резолюцията. Това, което наблюдаваме, е мирен процес, който само улеснява окупацията. Окупацията можа да се закрепи чрез това протакане бяха предприяти еднократни, едностранни стъпки, например, изграждането на стената. Едностранна стъпка беше и предоставянето в кавички на газа, обратно на палестинците. Правата не трябва да бъдат дебатирани. Тези хора имат права. Трябва да има граници в съответствие с международното право. Трябва да се сложи край на окупацията и тогава вече да се договаря въпроса за беженците и прочие. Две държави трябва да участват в тези преговори. Това е важно. Времето не стига решение с създаването на една държава би било дълбоко погрешно. Европейския съюз трябва да се обяви категорично срещу нарушаването на правата на човека. Вероятно обаче ще има десетилетия на насилие, на омраза и ако някой се откаже от надеждата за решение със създаването на две а, държави, той няма да бъде възприят добре. И така, сега ако приемем АКА, това означава, че единствената възможност за влияние е изхвърляме. Защото така, ако дадем подкрепа само на Израел, така ще загуби имиджа на Европейския съюз в тези, за целият регион, защото хората са против проявата на двоен стандарт. Председателят, искам също да ви напомня, че времето тече. Трябва да приключим заседанието до 6.30. Има още петима желащите да се изкажат. След това ще дам накратко думата за заключение на господин Дероса. Затова ви моля да бъдете максимално кратки. Господин Брок. Господин председател, няколко коментар от моя страна. Бих си е, задал любимия въпрос – кога Европейския съюз ще, игра, ще има равнопоставена роля, такава каквато има Съединените щати в рамките на квартета. Това е един много важен въпрос. Също въпрос свързан с разрешаването на проблема и въпрос свързан с развитието на региона като цяло. Квартета трябва да има ръководеща роля, така че да добие легитимност и това да доведе до гарантиране на сигурността. Това трябва да се приеме и от двете страни. Виждаме, че гаранциите са проблем. Не може да се обвиняват само израелците. Знаем също, че и Хамас беше дискредитиран. Знаем какво беше поведението на Хамас в палестинската част в миналото но докато има силно влияние от страна на палестинската страна, има желание за действие за разрешаване на проблема. Трябва да се използва това. Обаче също трябва да се засегне и политиката, свързана с изграждане на селище от страна на Израел, което е много голям проблем. крайна сметка това е един процес, който трябва да бъде подкрепен и от двете страни. трябва двете страни да искат едно помирение и единодушие. Ситуацията трябва да бъде наблюдавана неутрално и трябва да има разумна подкрепа. Това може да стане също с участието на Арабската лига и арабските държави. Виждаме, че в други държави, в Египет, например, се заража демократични движения. Но в Израел това не е познато. Смятам, че решението на източния конфликт трябва да бъде конфликта в... източния конфликт трябва да бъде разрешен възможно най-бързо. Благодаря ви. Ил Нилсен, ала парола. Благодаря, че ми давате думата. Ние можем да констатираме, че предложението на господин Дерос е отлично. Трябва да се проведе дебат в този парламент. Необходимо е дълъг дебат и аз се придържам към неговото предложение. Сега само няколко неща, които бяха казани уреждането на този проблем е, господин Брок, е необходимо за всички наши градове. Това е необходимо и за стабилността и а, спокойствието и на нашите региони, на нашите градове. Искам да кажа няколко думи за идеята да, а, че Европейския съюз а, всъщност а, се излага и загубва доверието си. Необходимо е да се разгледат проблемите, защото ние не си свършваме работа и тази кампания за бойкот срещу внос от компания от кола, бившите колони. Това е защото Европейския съюз иска една проследимост на, на продуктите, които се внасят и спазване на разпоредбите. И също така има едно разочароване, да кажем, от блокадата на газа. Това е нечовешко, нехуманно. Повече от 200 хиляди души, включително и малки хора, малки деца. Тези деца плащат цената на нещо, което, а, за което не са виновни. Ние трябва да спрем да подхранваме омразата в у младите хора и у децата. Флотията, флотилията на мира накара Израел да реагира. Имаше едно леко подобрение на блокадата. Мога да ви кажа, че 15 кораба се подготвят да тръгнат за газа. Те са от различни държави. А, например, корабите за мир се радват на огромна подкрепа. Това са редица хора, които са извън политическата сфера. Журналисти апелират за подкрепа за флотилията за газа. И аз много се надявам, че госпожа Аштън и нейната служба ще направи необходимото пред израелските власти да няма ам, едни масови убийства, защото а, ще има пацифисти, които ще отидат в газа да а, осъдят а, блокадата. Госпожа а, Гомес, госпожа Марвай, една минута, минута и половина, защото в противен случай няма да имаме достатъчно време за отговор. Искам да под подкрепя това, което беше казано, да се организира дебат с участието на госпожа Аштен или на когото трябва и парламента да вземе по позиция. Мисля, че нещата са много важни а, и, и е решителен момент. Не можем да продължаваме така. А, а, нещата се промениха за Израел не става дума в момента за Израел, но ще стане а, Израел проблема, ако нищо не се направи, ако този парламент не заеме позиция и не изиска от съвета да започне да, да вземе водеща позиция. Не става въпрос за равенство в квартета, а става въпрос да заемем водеща роля. И Европа трябва да го направи, трябва да се направи. Става дума и за нашата сигурност, не само за Израел и за Палестина. Благодаря. Нойсър. No, благодаря. Аз също бях член на тази делегация. Мога да опиша много подробности, които ясно показват, че гоненията стават все по-брутални. Хуманитарната ситуация се е влушила. Смятам, че независимия доклад на Обединените нации е ясно свидетелство за това. Като Европейски парламент ние сме призовани да направим нещо. Не трябва постоянно само да, да размишляваме дали съвета да поеме ръководеща роля, дали квартета да бъде подсилен. Ние като парламент трябва да вземем една ясна позиция и то е една навременна позиция. През септември беше взето решението в рамките на ОНЕ, Европейския Европейския съюз трябва да вземе своята позиция. Ние губим а, нашата репутация, нашето реноме пред а, Арабската лига и а, няма да си направим услуга, ако а, не заемем една ясна позиция. Благодаря. Последното изказване. Господин Морвай. Благодаря, тъй като времето напредва. Искам да попитам един въпрос, свързан с фактите. Представителя на външната служба на госпожа Ештън спомена, че Европейския съюз или европейските данакоплаци плашат 500 милиона евро на година на палестинските граждани. Въпросът ми е, дали палестинската страна е изплатила някакви обещетения за щетите, причинени от Израел и дали а, Европейския съюз а, някога е изискал от Израел да заплати нарушенията на международното право, например атаката, нападението на мирната флотилия и имало е и имало много хора, пожарникари, медицински сестри и други, които е трябвало да заплатят а, за възстановяването на инфраструктурата в а, палестинската страна. За заключение, моля да бъдете кратък. Две минути за господин Дероса и за госпожа Шмет. За минута и половина първо госпожа Шмет, може би. Съвсем накратко, много ви моля, защо трябва да приключваме. Съвсем накратко. Въпрос на господин Брок. Кога Европейския съюз ще поеме ръководна роля? Квартета се състои от четирима партньори. Руснаците, Съединените щати и Европейския съюз. Квартета се среща в Европа и значи Европа има водеща роля. Когато срещите са в рамките на ОНЕ, тогава ОНЕ има водеща роля. Относно позиция на Европейския съюз. Да, определени са параметрите, сега се постигна и помирение трябва да остава да бъдат изпълнени тези параметри. Квартета се активира отново и квартета трябва да работи с двете страни. И ето защо едностранни действия няма да бъдат толерирани. Относно обещетенията и компенсациите, трябва да кажа, че Израел дълго време беше изключен от въздушни нападения срещу Газа. Това също трябва да се спомене. Uh, um, Благодаря много. За да не бъда отклоняван или да не бъда недоразбран, мисля, че Израел плати обещетение на ООН за разрушените инсталации при нападението на ивицата Газа преди две години. Европейския съюз не получи компенсация. Той предоставя инсталациите, които изгражда на палестинците. Палестинците са тези, които трябва да поискат изплащането на обещетения в тези случаи. По въпроса за Хамас, мисля, че трябва да се спра на него. Хамас не е организация, която да е единна Има политици в него, има терористи в него, има хора, които преминават от едната категория в другата. Така че това е движение, което се развива, което е в еволюция. Подписването на това помирително споразумение вероятно е резултат от тази еволюция. Но те трябва да бъдат приобщавани към процеса все повече, за да могат да използват и нужният език, за да се увери Израел, че неговата сигурност е гарантирана. И най-накрая аз напълно подкрепям декларацията на съвета относно Шелис, който трябва да бъде освободен. Но съвета трябва да каже, че 600-те палестински деца, които са в израелски затвори, също трябва да бъдат пуснати на свобода, за да могат да се върнат при семействата си. Важно е да има баланс в въпросите, които разрешаваме. Зная, че израелският войник трябва да бъде освободен, трябва да се върне при семейството си, но трябва да отчитаме също и другите хуманитарни въпроси, че тези а, палестински деца, които са в затворите в Израел, също трябва да бъдат освободени. Председателят. Благодаря. Заклю... закривам днешното заседание. Утре ще продължим в 9 часа.